една резолюция, а, а, която предлага да се отхвърли това споразумение. Има и едно второ предложение за 174 а, изменения на тази резолюция. Има 25 предложения за компромисни изменения от страна на докладчика госпожа Валенсиано. Сега тя получава думата, за да представи а, този доклад. Thank Много благодаря. А, беше много интересна размяна на мнение с господин Лабринидис и с господин Шефър. И след тази размяна на мнение всъщност можем да пристъпим към финалната дискусия в нашата комисия, свързана с а, а, резолюцията по въпроса за споразумението за политически диалог и сътрудничество. Като докладчик аз а, Сметна, че резолюцията е доста балансирана. Остава да постигнем съгласие и в политическата плоскост. Този доклад, който обсъждаме, всъщност не се отнася към някаква оценка на политическото положение в Куба. Искам да благодаря на моите колеги, които работиха по тази резолюция. А, имаше 174 изменения, 73 от НП, 43 от социалистите и демократите а, и от всички политически групи. 81 успях да включа в 25-те компромисни изменения, които съм подготвила. 21 изменения подкрепям също така че като цяло 102 изменения бяха отчетени. А, и а, са включени в а, резолюцията. Но съдържанието е по-важно. Опитах се да обединя различните интереси, различните теми, въпроси, които ви вълнуват. Не беше много лесно. мненията ни а, и в рамките на една и съща политическа група бяха доста разнообразни. Аз се опитах да постигна възможно най-широк консенсус, за да бъде този доклад а, документ, който подкреп, се подкрепя от всички. На 17 проведохме а, второто заседание на докладчиците в Сянка, обсъдихме компромисните предложения, които внесох и някои колеги от НП и либералите а, искаха да се включи а, още един нов елемент и нови елементи. Помоли ги да ми предоставят техните предложения. Получих предложението на Алде от докладчицата в Сянка. Благодаря за нейната работа. Но ще подчертая нещо, което казах по време на срещата на докладците в Сянка и което а, повтарям а, непрекъснато при много различни случаи. А, аз имам критерии за приемането или отхвърлянето на изменения, които предлагат колегите. В този случай а, става въпрос за резолюция, която съпътства или а, да, с която даваме нашето одобрение за едно споразумение. А, нито повече, нито по-малко. А, отхвърлих изменения, които са прекалено описателни и се отнасят до ситуацията в Куба, което също не е предмет на нашето обсъждане. А, имаше и желание да се спомнят конкретни случаи, свързани с а, правата на човека. Господин Ламбернидис спомена също така необходимостта от система за мониторинг на положението на човешките права, както и на тези отделни случаи. Европейския парламент, разбира се, трябва да следи развитието на тези случаи, но всичко това не е предмет на тази резолюция. Това не означава, че тази тема не е важна или не трябва да се занимаваме с нея или не я приемаме на сериозно. Както и да е, предложих е, компромисни предложения, които бяха така доста смели, е, поне що се касае до моята партия, т.е. те не отразяват само позицията на социалистите и демократите. Опитах се да формулирам една обща позиция на Европейския парламент. И както казах, позициите са доста разнородни. Повечето политически групи искат да видят промени в Куба. Това е ясно. Искаме промени в политическата система, искаме подобряване на живота на хората в Куба. Ето това е нещо, което се подкрепя, позиции, което се подкрепя от е, всички политически групи и а, съм го отразила в а, резолюцията. А, в останалата част от а, измененията съм се опитала да създам а, групи а, по, на тематичен принцип. Разбира се, че а, искаме демократичен преход в Куба, подобряване на положението на народа и най-добрият инструмент за мен е политическия диалог. Не знам какво би било предимството, ако този диалог не съществува или ако той е затруднен. Разбира се, че с споразумение е много, по, много по-лесно, отколкото без. но за да се постигне това споразумение, трябва всички страни да са съгласни с него. Без подобно споразумение за Европейския съюз ще бъде по-трудно да съпътства този процес на демократизация. Просто ние бихме били извън на процесите, което доста ще затрудни ще ни затрудни в случай, че искаме да упражним въздействие върху демократичния процес в Куба. сега за компромисните предложения. Предложила съм 25. Осем от тях засягат темата човешки права. Водещата позиция вече беше спомената от моите колеги по международните аспекти, свързани с човешките права казваме, че Куба трябва да спазва международните споразумения, трябва да се придържа към основните свободи. Другите изменения засягат економическата ситуация, подобряването на положението различни свободи, като свобода на изразяване, свобода на събиране, участието на гражданското общество и политически действащи лица в политическия процес. А, също така настояваме за защита на правата на активистите а, и на техните свободи. А, важно е а, нещо, което споменаваме в цялото време, че трябва да бъдат гарантирани свободите. В 3-4 параграфа споменаваме а, свободите, които трябва да бъдат а, спазвани а, и в а, едната от компромисните предложения става въпрос за нашата загриженост, свързана с а, настоящата ситуация. Споменаваме и динамиката в обществото. и някои общи точки, свързани с правата на човека. Става въпрос и за целите ни като Европейски съюз. Тук имаме компромисно предложение номер 9, където формулировката е ясна. Там става въпрос за подобни споразумения и за използването на външнополитическите инструменти за укрепване на диалога с гражданското общество и за постигането на мирна промяна. Би било добре, ако колегите оценят този текст достоинство. Тук става въпрос а, непосредствено за този демократичен преход, а, към който се стремим. А, компромисно изменение номер 10. Тук подчертаваме задължителността на някои разпоредби за двете страни. след което преминаваме към различни ограничения. Компромис 7 извън териториални ограничения, след това либерализация на търговията, улесняване на инвестиции. Казваме също така, че е планирано посещение на делегация. Компромис 12 е много важно нещо, което едва ли ще се хареса на коминските власти, а именно нашето настояване да има особена форма на отчетност и специална форма на отчетност, която трябва да бъде наблюдавана. Ние всички искаме това споразумение да доведе до конкретни резултати. Имаме очаквания и се надяваме да има консенсус и сред държавите членки. Преди 20 години също е има обща позиция на държавите членки от Европейския съюз, след което са били изключени 19 такива споразумения за обща позиция с 22 държави. А, сега апелирам към колегите да подкрепят тези компромисни споразумения, защото това е основното и максималното, което можем да постигнем като депутати. Не можем от една страна да отваряме врати и от друга страна да ги затваряме. Искаме диалога с Куба, искаме да бъдем амбициозни към изискванията към свободите и правата на човека. Искаме също така да следим и процеса на развитие и трябва да можем да оценяваме хода на промените. Това е моята позиция за момента. Радвам се на реакциите на моите колеги. А, смятам, че е важно да се знае, че представителят на Европейския съюз в Хавана очаква изхода от нашите дискусии. Вярвам, че заедно ще постигнем най-доброто възможно решение, така че хората в Куба да имат възможно най-добро бъдеще. Благодаря. Преминаваме към докладчиците в сянка от името на НП, е, господин Декандис. <clears throat> Благодаря, господин председател. Първо, искам да изразя моето съжаление, че поради закъснение на моя палет не можах да чуя изказването на господин Ламбринидис, специалният е, представител на Европейския съюз за правата на човека. Със сигурност той е представил интересни аспекти във връзка с ситуацията в Куба. Но както и да е. Не искам да проявявам критичност, просто се извинявам, че не можах да присъствам. Говоря сега от името на моята политическа група е НП. Става дума за доста деликатен въпрос. Мисля, че задачата на докладчика беше също доста сложна. Сигурен съм, че тя е много ангажирана, винаги е представяла балансирани становища, опитва се да намери златната среда – мисля, че има общо разбиране по въпроса, че доклада трябва да бъде с добро качество, но понякога се получава така, че определени текстове са свързани с резолюция и тук вече бихме могли да навлезем в нюансите. За първи път вземам думата по този въпрос, поради което още веднъж искам да подчертая, че моята политическа група по принцип подкрепя даването на съгласие за такова споразумение не е защото искам да изкажа някаква похвала, а защото е на лице исторически шанс, който трябва да бъде използван. Това посочи докладчик, че трябва да се внимава, когато се държат речи, но във всички случаи е важно да не се споменават неща, които биха наранили някого и за това аз ще положа усилия, докладчика знае, че ще го направя. Искам да посоча, че в моята политическа група има основен консенсус по отношение на компромисите, представени от докладчика. Благодаря и за множеството компромиси. Очевидно те преследват добри намерения и отразяват най-добрите становища от всички политически групи, не само от е, моята политическа група. Ние сме внесли много изменения също, но във всички случаи похвалата не трябва да бъде пълна, трябва да се подобри качеството на компромисите, да се положат усилия, както казах, искам да подчертая това отново, това е исторически шанс, че Куба най-сетне върви по този път. САЩ участват, Европейския съюз. Можем да похвалим това развитие. Pero que no por eso vamos a dejar de hacer esos esfuerzos. Hemos quedado con la señora... Трябва да продължим да полагаме усилия. Госпожо докладчик, на последното заседание на докладчиците в Сянка имаше писмен документ. искахме да внесем корекции, но всъщност не става дума толкова за измененията на докладчика, ставаше дума за съвсем е, легитимни неща, които са с е, много добър характер, никога не трябва да губим от погледа си разумните решения. Това е мнението на членовете на моята политическа група. Вероятно те поставят малко по-високи изисквания. Както казах, трябва докладчикът да постигне и други компромиси. Някои неща не трябва да отпадат. Има някои аспекти, които трудно могат да бъдат представени, но е трудно да се говори за Куба, без да се говори за политическите затворници. Това би означавало, че се затваряме очите пред този факт тук беше дадена награда Сахаров на такива хора. Те също ни приканват към действие. И Наистина имате право да изисквате такива неща, но политиката е изкуство на възможното и, както казах, сега трябва да се възползваме от този шанс. Имам предвид компромисите. Ние ще изпратим още някои неща на докладчика. Естествено, ще вземем предвид и казаното от нея. Всички се надяват, че ще се стигне до решение. Пътната карта СВД тук вече всички сме съгласни по консенсуса, но както виждам нещата сега, например въпроса с политическите затворници не бива да се забравя. Рау Кастро Аз го споменах. когато говори за политически затворници, на другия ден хората излизат на улицата. Всичко трябва да се разглежда в единство. Мирни дисиденти продължават да бъдат преследвани и Комисията за правата на човека непрекъснато се занимава с произволни задържания на лица в Куба. Господин председател, ще ви спестя сега подробностите. Възможно е други докладчици в сянка да имат друга оценка, различна от моята, но ние искаме да се постигне напредък по най-съществените въпроси и пак искам да повторя, не трябва да пропускаме огромния политически шанс да изградим нови отношения с Куба. Благодаря, следващия съм аз, тъй като съм докладчик Сянка от ЕКР. Благодаря на колегата за сътрудничеството, за нейната работа. Казахме го много пъти. Влизаме в това, отворени към всякакви идеи. Аспектът, свързан с правата на човека, е най-важната част от този диалог. Не виждаме много други важни фактори, като например економически, социални е, и така нататък. Имаме изменения, които сме предложили и аз и други членове. Част от тях са взети предвид, радваме се. Е, те са включени в компромисите, други не са. И ще искаме да се постигне баланс в доклада. И това е целта на преговорите ни от тук на сетне. Отвъд това Очакваме сътрудничество, няма се да постигнем компромис и да подкрепим доклада. И това е от името на ЕКАРЕ. Като председател сега ще дам думата на АЛДЕ. Госпожа Химене, заповядайте. Благодаря. Благодаря на госпожа Валенсиано. Сигурна съм, че тя прави всичко в рамките на своите възможности, за да се постигне напредък по това досие. Сигурна съм също, че тя ще прояви гъвкавост в своята позиция, така че да могат да бъдат изслушани и други. Продължаваме да работим по компромисите, обаче не искаме да отпадат неща, които са важни за нас. в чисто морален аспект. Естествено, ние искаме да се споразумеем в рамките на разумното, защото иначе това би означавало предателство срещу кубинските ни приятели. Носителят на наградата Сахаро, които току-що бяха споменати и така нататък, ние бихме искали съпътстващ доклад, ако мога така да се изразя, който да бъде с добро качество. И имаме шанс да включим редица нюанси, това беше споменато и точно това е важно. Ние бихме искали доклад, който да предлага шансове за кубинските граждани, а не само да се занимава с диктатурата. Сигурна съм, че ще успеем да постигнем споразумение и ще преговаряме така, както правим винаги. Благодаря. Благодаря. Ортесон за зелените. Благодаря. Подобно на колегата Деграндес, аз трябва да се извиня, че не можах да взема участие в разискването с господин Ламбринидис, но сега искам да използвам възможност да благодаря на докладчика за това, че тя толкова усилия положила по този доклад във връзка с Куга. Беше сложено началото на структуриран диалог, такъв какъвто се води от няколко години. Важно е да се знае това, важно е и да благодарим за извършената работа. Не трябва да се повтарям, доста неща бяха казани в предишни разисквания. Искам само да повторя, че според моята политическа група компромисите, постигнати от докладчика, вървят в посока консенсус и смятаме, че започването на нови отношения с Куба от страна на Европейския съюз трябва да се ползва с широка подкрепа от страна на Европейския парламент и това е желанието на моята политическа група. Този текст да намери възможно най-широк консенсус. Същевременно трябва да кажа, че би било лоша новина – ако не постигнем напредък. Е, трябва да осъзнаваме, че е, не може едностранно да се приеме споразумение, от друга страна да имаме резолюция, която се разминава с е, това отваряне. Въпросът с правата на човека безпокои всички нас – Искам да посоча това, което каза докладчика. От 25 компромиса, 8 са посветени само на тази тема. Важно е да имаме текст за тази страна. Темата е важна. но не трябва да изостряме текста, защото ще имаме проблеми с постигането на широк консенсус а и с постигането на новите ни цели. Европейския съюз работи по нова рамка, много държави членки е, работят по един нов етап в отношенията. И има правителствени ръководители, които са потвърдили посещенията си на острова и мисля, че за никого не е някаква заплаха, ако е, приемем текст, който да помогне на всички. Още веднъж подкрепям усилията на докладчика. Те са в правилната посока. Благодаря. Thank you, Mr. Благодаря. Господин Салафранка. Благодаря. Мисля, че господин Де Грандес много добре отрази мнението на нашата политическа група 28 държави членки на Европейския съюз. Съветът СВД е, приканиха парламента да даде съгласието си по това споразумение не мисля, че ще има трудност за докладчика, няма да има трудност и от страна на нашата политическа група. Смятам, че Европейския парламент има право да формулира становище и тук става дума не непременно за това някой да бъде е, задоволен, а друг е, не да бъде доволен от правителството в Куба или не. Става дума за основни принципи, като например правата на човека. И това беше казано е, по време на заседанието което проведохме като закрито заседание, беше изтъкнато ясно, че Куба не е раят на земята. Така че нашите действия трябва да бъдат кохерентни. Не искам нищо друго от Куба, освен това, което парламентът изисква от Колумбия или от други държави. Там също има подобни споразумения. Смятам, че тази кохерентност е общовалидна бих помолил за малко повече усилия докладчикът прави това, така че в крайна сметка да се постигне консенсус, да бъдем е, доволни всички. Аз мисля, че господин Де Грандес посочи съвсем ясно, че никой не иска да се спре влизането в сила на това споразумение. Разбира се, има готовност за ратификация на споразумението между Европейския съюз и Куба, това е ясно, но следва да се посочи, че тук има една аномалия, за която ООН не може да бъде обвинявана. Някой друг иска ли да се изкаже? Не. Госпожо Валенсиано, искате ли да обобщите? Sí. Mm, bueno, la verdad es que eh, yo, por supuesto, siempre estoy abierta a estudiar nuevas. Благодаря. Разбира се, аз гледам много отворено към нови предложения. Мислих, че съм направила всичко възможно т.е. да има последователност, тъй като е нужна последователност в текста. Някои казват, няма проблем с споразумението, всички тези проблеми ще влязат в паралелни текстове. И това ще означава, че казваме едно, а след това правим Обратното, говорим за споразумение за политически диалог и сътрудничество. Това не е търговско споразумение, не може да се смесват нещата. Господин Салафранка, Салафранка го знае много добре. Идеята тук е да започнем малко и тъй като а, това споразумение не трябва да изисква търговски, не поставя търговски изисквания. Говорим за диалог и този напредък трябва да бъде отбелязан в рамките на диалога. Въобще не говорим за други споразумения, които бяха споменати. Ние не целим нещо подобно. Ще водим преговори до последния момент. Надяваме се да има последователност и ако постигнем съгласие за нов етап на отношенията с Куба, това ще направим. И а, тогава ще консолидираме отношенията си, ще защитим ценностите си и така нататък. Не бива да забравяме, че това е факт. Държавите членки вече са на един много напреднал етап от диалог и ние трябва да го защитим в парламента. Не бива обаче да забравяме и реалността, какво се случва сега в момента между Куба и Европейския съюз. Окей, Мис Валенциано. Благодаря. В края на дебата обявявам датата. 20 юни е датата за гласуване в комисията ни. След това в пленарната зала ще гласуваме през юли. И така. Сега бихме могли да минем към 8 и 9 точка. Споразумението с Нова Зеландия, но паче много рано стигнахме до тази точка. Това означава, че ще продължим в 5 часа, т.е. ще има пауза от 15 минути, тъй като докладчикът Танък не е тук. И така ще продължим станието в 5 часа. Благодаря отново на господин Шефер за това, че е тук.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 Да, сменили сме местата, така че точка 8 и 9 споразумението за партньорство по въпросите на отношенията и сътрудничество между ЕС и неговите държави членки от една страна и Нова Зеландия от друга страна. Сега ще говорим по тази тема. Нова Зеландия и Европейския съюз искат да поддържат всички връзки помежду си. Това споразумение за отношение и сътрудничество е подписано през октомври 2016 година. Така се дава една политическа рамка за отношението между ЕС и Европейския съюз, е, глобалната регионална сигурност, борбата с тероризма економическото сътрудничество, климатичните изменения, сътрудничеството в науката, технологиите. Това споразумение, е, както и споразумението за свободна търговия, трябва да започне скоро. Неговата преговорна част трябва да започне. Заместник е, премьерът е, на Нова Зеландия беше при нас през януари, един месец след като пое своя пост официално. Това е ясна посока за високата стойност, която той придава на двустранните ни отношения. Сега давам думата на господин Танък, който е наш докладчик от страна на АФЕД, който е направил проекто препоръка, коя, както и придружаваща резолюция. Господин Танък, заповядайте. Благодаря председателю. Споразумението за партньорство за отношение и сътрудничество между Европейски и Нова Зеландия, което се спо... съкръщава като парк, е една инициатива, която привезваме. Нова Зеландия е един от най- тесните, най-близките ни партньори имаме общи интереси и общи ценности. Ние надграждаме над една обща декларация, която бе подписана преди едно десетилетие през 2007 година, където всъщност заложихме тези тесни връзки. Искаме все по-тясно сътрудничество и редовен министерски диалог или диалог на министерско ниво. Успяхме да включим също така една резолюция тук, заедно с предложението за съгласие от страна на Европейския парламент, което дава възможност отново да подкрепим това споразумение и да изразим своята солидарност с Нова Зеландия като държава. Това споразумение покрива голяма част от сферите, които по принцип би, очак, би се очаквало да бъдат включени. Е много сходно на стратегическото е, споразумение, което сключихме с Канада. Аз с удоволствие бях докладчик и по него за комисията и за парламента. Тези сфери включват борбата с тероризма, организираната престъпност, е, помагане за развитието в света, работа на многостранно ниво, както и борбата с климатичните изменения и подкрепата на устойчивото развитие. Нова Зеландия е лидер в сектора на възобновимите енергийни източници. Те са изложили амбициозни цели за ВИ, много сходни цели, които имат и нашите държави членки. Борбата с климатичните изменения и подкрепата на устойчивото развитие, както и защитата на биологичното многообразие са цели, които ясно са записани в това споразумение и аз напълно подкрепям един такъв подход. 15-ти член се средоточава върху съвместната работа за е, по споразумението на СТО, като се прилагат санитарни и фитосанитарни мерки. То също показва ангажимента и на двете страни към защитата на здравето парк или споразумението също потвърждава едно рамково споразумение, което бе подписано през 2012 година, което дава възможност Нова Зеландия да участва в наши мисии, свързани с общата политика за отбрана и сигурност. Така ще работим за мира и сигурността по света една роля, която е изключително важна, особено когато се има предвид малкия размер на страната, както и географското им местоположение. Приносът на Нова Зеландия след това споразумение към нашата мисия Атланта за борба с пиратите е едно голямо постижение. Искаме още повече сътрудничество в бъдеще от този тип в сферата на сигурността и отбраната. Също така трябва да спомена отново, това е записано и в резолюцията, ролята на Нова Зеландия в полицейската ни мисия в Афганистан. Всъщност, точно след едно заседание в Брюксел за Афганистан, когато подписахме и това споразумение, парк през 2016 година. Що се отнася до самата резолюция сега, смятам, че говорят мнозинството депутатите, като казвам, че положителният тон всъщност показва добрата воля която имаме ние към Нова Зеландия и вярата, че в отношенията между Европейския съюз, държавите членки и Нова Зеландия биха създали една воля за добро в света. Утре е крайният срок за изменение. Аз ще изляза сам с изменения, за да се включат елементи, които нямаше как да включа, тъй като имаме ограничения в броя на знаците. Що се отнася най-вече до регионални инициативи, които подкрепяме и ние и те. Надявам се голямата част от измененията да бъдат конструктивни към отношенията между Съюза и Нова Зеландия. И в заключение смятам, че подписването на това споразумение е не само едно положително развитие в връзките ни с тази страна, но е част от едно по-широка картина на успеха на Европейския съюз и където ние работим по посока споразумение с трети страни и що се отнася до политическо сътрудничество, но и що се отнася до свободна търговия също. Имайки предвид как приехме е, ЦЕТА с Канада и другото споразумение. Всъщност това показва, че искаме да работим в Тихоокеанския басейн, тъй като Европейски съюз трябва да започне търговски преговори с Новозеландия, Австралия и Япония през идната година или малко по-късно. Надявам се това да изпрати ясен сигнал на всички от тези, които искат да уронят постиженията членство на Европейския съюз че това са важни споразумения. Е, много жалко, е, че ще започнат преговори за Брекзит, защото има хора в моята страна, които още смятат, че могат да си създадат втора империя и че Обединеното кралство няма да може да търгува с Канада или с Нова Зеландия или с Австралия, казват те. Те са част от нашата британска общност. Сега ние ще трябва да водим двустранни преговори за търговски споразумения, които 2019 година трябва да приключат с Европейския съюз, точно когато Великобритания ще напусне съюза и ще трябва да започне своите преговори. Благодаря. Благодаря. Сега докладчиците в сянка. Започваме с НП. Господин Горино. Благодаря, господин председател. Много малко имам да добавя след изложението на господин Танък. Този доклад не съдържа никакви спорни въпроси. Всички сме на едно и също мнение, а именно, че Нова Зеландия е чудесен партньор за Европейския съюз, защото ние имаме едни и същи ценности и едни и същи стремежи, независимо от географската дистанция. А, това споразумение за а, сътрудничество и партньорство идва в а, един изключителен, изключително подходящ момент. А, той а, касае също така и сферата на а, научно научното и развойно сътрудничество. Господин Танък е предложил изключително добър текст. Ние имаме някои предложения за изменения. Те обаче не засягат същността на този доклад и никакви важни въпроси. Споразумението с Нова Зеландия прокарва пътя за едно всеобхватно споразумение за свободна търговия, което е следващата логическа стъпка, която трябва да последва. Благодаря. Благодаря. Не виждам представители на социалистите и демократите. Давам думата на докладчика Васянка от АЛДА, господин Деблай. Благодаря, госпож... господин председател. Ние също приветстваме тази резолюция и положителния подход към нея. Нашите взаимоотношения с Нова Зеландия са традиционно добри, споделяме общи ценности, активни сме в международен план. Нова Зеландия, както знаем, а, а, участва а, с свои сили в някои международни конфликти, в конфликти като ЮНАФОР Аталанта. сега беше договорено това споразумение за партньорство по въпросите за отношенията и сътрудничеството. Това е изключително важна рамка за взаимоотношенията между Европейския съюз и Нова Зеландия. В него се споменава борбата с тероризма, с организираната престъпност, в частност киберпрестъпността. В Нова Зеландия има богат опит и много добри постижения в тази област. Европейският съюз е третият по величина търговски партньор е, за Нова Зеландия. Това означава, че нашите търговски взаимоотношения вече са доста добри. Приветстваме и секторното сътрудничество в областта на земеделието, рибо, риболовния сектор, научно-техническата и развойна дейност. Нашата позиция и подхода ни не се различава от този на господин Танък. Чух, че тази резолюция ще завърши с политическо и правно съгласие и ще представлява чудесна основа за продължаването на добрите взаимоотношения между Европейския съюз и Нова Зеландия. А, сега господин Шолц иска думата. Благодаря. Не съм докладчик в Сянка. Не искам да се намесвам в работата на докладчиците в Сянка. Искам обаче да спомена три изменения. Искам да се спра на точка 3 и 4, когато говорим за споразумението за свободна търговия като основа на бъдещо търговско сътрудничество и специално с сътрудничество с Нова Зеландия. А, това се отклонява от а, двустранните взаимоотношения до сега и а, има в светлината с а, предстоящите преговори с а, Австралия трябва да внимаваме какви ще бъдат новите взаимоотношения на партньорство и търговски взаимоотношения. Те трябва да допринасят за устойчивостта в развитието на Нова Зеландия и трябва да не изпускаме от очи средносрочната и дългосрочната перспектива. Когато отчетем сътрудничеството в културната и в научната област. Мисля, че трябва да търсим нови области за сътрудничество, които да са от взаимна изгода между Европейския съюз и Нова Зеландия. Благодаря ви. Благодаря. Сега ще дам думата на докладчикът господин Танък. Ще завърша с това, че благодаря на моите колеги за положителните отзиви. Разбира се, този доклад не е, тази резолюция не е спорна. Ясно е, че се стремим към възможно най-тясно сътрудничество с държави, които споделят убежденията ни за правовата държава, правата на човека и за справяне на общи глобални проблеми, като климатичните изменения, например това а, е една държава, с която имаме а, специални тесни взаимоотношения от а, Тихоокеански а, басейн а, и островните държави. А, и въпреки географските а, разстояния, а, структурата на тези държави е много подобна на, на, на това, което ние знаем. А, благодаря. Крайен срок за внасяне на изменения е утре в 11 часа. и ще обсъждаме отново тази точка на 7 септември. Секретариатът ме информира, че седма точка от дневният ред ще бъде отложен за утре, защото никой от членовете, които са участвали в въпросната мисия, могат да присъстват днес. Така че ще обсъждаме тази, този въпрос утре. А, с това приключвам днешното заседание. А, ще се видим утре в 9 часа.